и да започнем. И така, добре дошли. Е, имаме много наситен дневен ред днес. И трябва да ви кажа нещо за координаторите и решенията от вчера. Приехме решението от 6 май, дневния ред. За аквакултурите приехме решението е, липсата на обективност по испанската телевизия, климатични промени, релокация на агенции, координаторите решиха да поддържат петицията за Галиция. И още някои петиции ще ни занимават през дневния ред през юни. Освен това, е, господин Тимерманс няма да може да дойде на 16 Решихме да организираме допълнително заседание на 3 май между 1 и 3 за структуриран диалог с господин Тимерманс. По отношение на становищата, решихме да имаме две становища за прилагането на доклада за защитата на животните по време на транспорт. Той ще бъде изготвен от ГУЕ. И следващия доклад е от АВКО, доклада за гражданството. То ще бъде, той ще бъде изработен от ЕКР. Контестация. Петиция 1153 ще бъде оставена отворена и петиция 1642-1160 ще бъдат затворени. 1247 ще бъде обявена за допустима и комисията ще бъде попитана и помолена за допълнителна информация. 67 петиции бяха приключени. 140-143 и петиция 145 ще бъде оставена отворена до допълнителен отговор на комисията. 177 211 ще бъдат дискутирани при следващото заседание на комисията. Освен това, говорихме за визитата в Кипър. Координаторите приеха програмата, включително помолихме и за среща с представителите на мисията на ООН в Кипър. За Югентамта координаторите решиха да изпратят писмо за покана до немското правителство за покана на съответните министри на предстоящото заседание на комисията. Пети. За процедурата по списъка 3 имахме бързо, бързо, об, бързо обмен на мнения по този въпрос. Ще имаме посещение от Бунде, Бундестага на 9 октомври. Ще има и последваща информация за определени петиции, например за данъците в Каталуния. и петиция 044 за изпити на всички официални езици в училище. Ще имаме устен въпрос. Ще работим по този въпрос с Комисията по култура. Ще имаме устен въпрос през юни в пленарната зала, защото този въпрос е в унисон с доклада на Комисията по култура за модернизация на образованието. Освен това, по точка разни предложихме обмен на мнение за регламента по ЕКАРЕ. Очакваме финландски гости днес по-късно. Те още не са дошли. Когато дойдат, ще ги приветствам. Така че ако видите 20 на човека да влизат, това ще са финландските ни приятели. Сега нека преминем към гласуването. Това е становището за координацията на системите за социална сигурност. Това е регламент 987 и регламент 0397 от 2016 година. Преминаваме към гласуването. We don't even will need them. Let's see. Amendment 66 in favor. 66 за, против, въздържали се, отхвърлено. 67 беше идентично. 68 за, против, въздържали се, Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлено е. 69-71 за, против, въздържали се, прието е. 7234. Не, извинявайте, един по, едно по едно. 73-74 за, против, въздържали се, отхвърлено. 74 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Край на гласуването. Отхвърлено е. 75 за, против, въздържали се, отхвърлено. 76 и 77 за, против, въздържали се, отхвърлено. 78 за, против, въздържали се, отхвърлено. 14 за, против, въздържали се, прието. 79 Against? Abstentions? Rejected. 80 in favor? Against? Abstentions? 80 Отхвърлено. 81-во за. проверка на 80 Край на гласуването. Отхвърлено. 81-во за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 82 за. Против въздържали се, прието. 83 за, против, въздържали се, отхвърлено. 84 за, против, въздържали се, отхвърлено. 85 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 за, против, въздържали се, прието. 86 за, против, 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 16 за. Против. Въздържали се. Прието. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 17 и 91, 92, 93. Заедно ги гласуваме за, против, въздържали се. Нека проверим. The vote is open and now we can close it. Oh, indeed, it's approved. Прието. 94 за, против, въздържали се, отхвърлено. 95 за, против, въздържали се, прието. 97 за, против, въздържали се, прието. 100 за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено. 102 за, против, въздържали се, отхвърлено. 103 за, против, въздържали се, подхвърлено. 104 за, против, въздържали се, отхвърлено. 18 за, против, въздържали се, прието. 105 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. Изменение 24 и 116 за, против, въздържали се, прието. 25 и 117 за, против, въздържали се, прието. 118. Не, те падат. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 122 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 124 за. Против въздържали се, отхвърлено. 125 за, против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, мисля, че е прието. 126 за, против, въздържали се, прието. 27 и 127 за, против, въздържали се, прието. 128 пада. Компромис 8. За, против, въздържали се, прието. 135 за, против, въздържали се, прието. 136 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. The vote is now closed. And it is rejected. Look at that. Отхвърляме. 137 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 29 за. 29 за. Против. Въздържали се. Прието. 30 за, против, въздържали се, прието. 31 за, против, въздържали се. Нека проверим 31. Край на гласуването. Прието е. 138. Пада. 139 сега. За. Против. Въздържали се. Прието. 140 за, против, въздържали се, отхвърлено. 141 за, против, въздържали се, отхвърлено. 142 за, против, въздържали се, отхвърлено. 143 за, против, въздържали се, отхвърлено. 144 пада. 145 за, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Прието е. 32 за, против, въздържали се. Прието. Сега приложението. 100 66 отхвърлено. 147 отхвърлено. Преамбил 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. Точките от преамбила, компромис 1 за, против, въздържали се, прието. Втората част сега на 35. Това е допълнение към компромис 1 за, против, въздържали се, прието. Изменение. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Преминаваме към изменение трето за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено. 4 за, а проверка на 39-то. Моля, гласувайте. Отхвърлено, отхвърлено е. Вижте обаче как. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се, прието. 41 за, против, прието. Седмо за, против, въздържали се, прието. 8 и 43 за, против, въздържали се, Нека проверим. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е с един глас. 44 за, против, въздържали се, отхвърлено. 45 за, против, въздържали се, отхвърлено. 46 за. Нека проверим. Винаги проверяваме на колегата Мариас и така проверка на 45-то. Because... Отхвърлено с един глас. Into the room. Or somebody starting to vote because the number increased by one. 46 in favor. 46 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 47 за, против, въздържали се.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 Прието. 53-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 54 за, против, въздържали се, отхвърлено. 55 за, против, въздържали се, отхвърлено. 56 за, против, въздържали се, отхвърлено. 57 11 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 58 за, не, то пада. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. 13 за, против, въздържали се, прието. 62 за, против, въздържали се, прието. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 65 за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега гласуваме целият текст. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието. Само един въздържал се. Имаме още едно гласуване. Това е посещението в Таранто от юли миналата година. Това беше чудесен екип, имахме много добро време и видяхме какво се случва в Торонто. Таранто. To... Нека да преминем към гласуването. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, за отново. Против въздържали се. Приема се 4. 4 се оттегля. 5 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Отваряме гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против,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 Е, одобря, е, одобрено. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10. Нека също да проверим това. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част е, на изменение 10 Извинявайте, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим това. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И къде е следващата част да проверим? Преминаваме към изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, 14 отпада, преминавам към 15 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим също това. Отхвърля се. 16 за, е, против. Също трябва да проверим това. Начало на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17 за,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 Край на гласуването. Приема се. И е, крайното гласуване е електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Действително, е, приема се. Тук приключваме с гласуването, но преди да си тръгнете, нека да съобщя нещо много-много важно, най-важното за днес. Пътер Ярис е, има рожден ден днес. Е, and, and, and that, that was the most important. Това беше най-важното съобщение за днес Е, няма да ви кажа каква е неговата възраст, но за мен той ще си бъде винаги млад. Е, Поздравения, Питър! приятен ден на всички. Очертава се един много дълъг ден, така че нека да е хубав за всички, особено за Питър. Тези, които желаят да напуснат залата, могат да го направят сега. that would like to leave the room, please do it now. Моля, който желая да напусне залата, да го направи сега, за да може да продължим. And uh, go to the oral question. Преминаваме към устен отговор и резолу... резолуция за с временната заетост резолуция за справяне с несигурността и временната заетост в Европейския съюз. Текста е само на английски и срока за внасене на изменение 26 е април в 3 часа. Гласуването ще бъде на 16 май. И и се предвижда за пленарна сесия по-късно, като нямаме още фиксирана дата. Първо, искам да приветства госпожа Лагари, която е представител на комисията. Не съм сигурна дали правилно произнесох името ви, но добре дошли. Добро утро. С много внимателно проучихме проекто резолюцията. Това е една бъдеща стъпка, която е, трябва да се случи след е, полезното изслушване, което организирахме през ноември и след е, проучването, което направихме е, е, и след добрия принос от вашата комисия. На този етап искам да кажа следното. Във връзка с това, което казахме през ноември, относно директивата за постоянната заетост и някои други директиви, ние междувременно приехме предложение за директива за преразглеждане на писменото становище, но е с доста по-широк обхват. Там се съдържан по-обхватен списък, е, е, всеобхватна информацията и някои нови, е, нови попълнения за там, където условията на труд са най-неблагоприятни. Това е важна инициатива за нас. Започнахме дискусии с комисията и скоро и парламента ще започне работа по това. Ние разчитаме на вашата подкрепа, защото има доста нововъведения в тази директива. Няма да се спирам в подробности по това, тъй като това ще бъде е, дискутирано в пленарна зала, но ние очакваме подкрепа за нашата инициатива и се надяваме а, да се справим с лошите отношения за работниците в Европа. Благодаря ви. Много благодаря. Благодаря, че бяхте кратки и информативни. Давам думата на членовете, за да взема думата. Благодаря, Силия. Благодаря и на комисията. Ние приветстваме а, а, резолюцията и устния отговор. Те отговорят, отговарят на това, което ние очакваме в тази комисия, отговарят на нашите притеснения, особено след това, което чухме през ноември миналата година. Действително текста, така както е списан, отразява заключенията и предложенията, които произлязоха от този дебат. Струва си да споменем, че лошите условия за работниците в Европа е като рак в нашето общество, което омалуважава социалната кохезия и социалната сигурност на гражданите. Това много ясно беше изразено през ноември. Чуваме това отново и отново в различни петиции от различни страни, От Обединеното кралство получихме едно проучване за това, че много често има договори в Обединеното кралство, които поставят в несигурно отношение хората от гледна точка на сигурността, на социалната сигурност. не се предоставя възможност те да живеят така, както желаят и съществуват влушаване на отношенията между работници и работодатели. Един вид това изяжда социалната сплотеност в нашето общество, затова трябва да се справим с този въпрос. Приветстваме, че в Комисията по петициите ние се занимаваме с това. Ние чуваме директно от вносителите на петиции каква е, ситу... каква е ситуацията. Работим с други комисии в Европейския парламент. И не трябва да се оттегляме от тази наша мисия да представяме а, хората и а, да внесем това в а, пленарна зала. Затова насърчавам всички да подкрепят този устен отговор и резолюцията. Какво може да направим? за да се справим с, този, е, с тази язва в нашето общество а, да не омаловажаваме социалната кохи, кохизия и а, социалната сигурност в нашето общество. Много ви благодаря. Благодаря. Ярек има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние като цяло сме съгласни с текста, но има възможности за подобрение, например заглавието. Мисля, че заглавието трябва да е по-общо, защото говорим за различни видове а, е, трудова заетост. Гъвкава заетост, според мен, е по-добрият начин да се формулира това лошите условия при е, наемането означава наемане, което не отговаря на европейските националните стандарти, особено що се отнася за сигурността и безопасността на работното място. Ние също припомняме, че временната заетост, сезонната заетост и други форми на заетост са абсолютно необходими за много видове бизнес, както и за работниците. Това е една от причините. Е, поради която лошите условия е нещо, което тук не е подходящо като термин. Искам да добавя и няколко думи е, за последното предложение на комисията. Комисията издаде предложение за директива за прозрачни и а, е, предвидими работни места. Това беше издадено през декември, сравнено с други директиви, като например директивата за временната заетост. Тази директива засяга въпроса за универ... универсалната закрила във всичките й форми. Допълнително комисията прие предложение от Европейския орган по заетост за социална закрила. Накратко, целта на тези предложения е да защитят работниците и особено тези, които са на традиционни договори и също да насочат държавите членки към това какви мерки да вземат, за да защитят своите работници. Мисля, че трябва да се вземат предвид тези тези предложения като допълнение към устния отговор и резолюцията. Извинявайте, но след това трябва да бързам за друга среща в за друга комисия. Много благодаря за вашия коментар. Това е много прецизно, много точно, което е, казахте и е, знаем къде се намираме по този въпрос. Нека също да се извиня за това, че съм малко разсеяна. Не, не съм точно разсеяна, но просто съм настинала. В, възстановявам се. По-добре съм от вчера, но това е също е, работа върху моето здраве. Благодаря ви, Елеонора. Благодаря. Аз мисля, че настоящия проект, който разглеждаме днес, е нещо, което се радва на моята подкрепа. Тук става дума за много сериозни фактически обстоятелства, защото е, виждаме експлозия през последните години и е, отчасти за това са виновни водачите в много европейски държави. Така че, що се отнася до връзката между експотенциалното развитие в е, много държави членки, като например Италия, може да се каже, че им липсва правна рамка за да предприемат енергични действия срещу злоупотребата с договори за временна заетост. Тук виждаме ясно нарушение на общностното право и това се доказва и от решенията на Европейския съд. Това, което за нас е недостатък е, че в публичната сфера, например в моята страна в Италия, е на лице един парадокс – гражданите се признават за жертви на такива договори, но въпреки това те биват уволнявани от е, работодателя и това не е ситуация, която ние бихме могли да приемем. Отговорна е и Европейската комисия, защото тя допусна много голямо забавене във връзка с е, съответните процедури за нарушаване на основните договори. Всеки документ, който показва ясно вредите от подобни мерки, е, мисля, че е ясен. Тук липсва дисциплина от страна на Европейския съюз. Възоснова на тези аспекти аз съм абсолютно съгласна с текста. Искам освен това да посоча колко е важно експлицитно да се посочи или да се окаже по-точно на правораздавателната практика на Европейския съд, когато става дума за преобразуване на договор за временна заетост в договор за постоянна заетост. Това е нещо, което е съвместимо с общностното право, най-вече в борбата с злоупотребите с договори за временна заетост. Освен това, директивата от 70-та година всички е, безсрочни трудови договори всъщност са един общоприят вид е, трудови договори, тъй като договорите за време на заетост са характерни само за определени сектори, където е, има определен вид заетост. Аз препоръчвам текста на всички, можем да го направим още по-кохерентен, като включим някои изменения, като тук искам да се спра в частност на една точка, на един аспект. Независимо кой трябва да извърши преценката, когато става дума за обещетение, трябва подобна мярка да има не само символичен характер, а наистина да възстанови вредите на работника и трябва точно това да проследим как се спазва, защото в нашата комисия е имало много петиции точно по тази тема. Важно е да извършваме действия за предотвратяване на такива явления. Господин Мариас. Ευχαριστώ, κυρία Проедре. Θεωρώ σημαντική την πρωτοβουλία για την προφορική. Благодаря, госпожо председател. Инициативата за този устен въпрос, за тази резолюция и дискусията свързана с нея във връзка с е, лошите условия на труд е наистина нещо много важно. Става дума за един е, много важен е, проблем с европейско измерение. Очевидно това започна от идеята, е, лансирана преди няколко години, че за да имаме по-добра економика в Европа, трябва да се намалят е, заплатите. И има някои, е, които мислиха тогава, че Европа ще бъде по-добро състояние, ако се намали трудовото възнаграждение но конкурентоспособността на економиката се базира на нови технологии, на начина по който се процедира с данъците и таксите и от години насам професори, е, университетски професори винаги са посочвали, че не можем да имаме по-конкурентно способна економика, ако разрушим системата на трудово възнаграждение. В момента имаме все повече договори с лоши условия на труд и е, ние като че ли е, отидохме в другата крайност сега. Имаме договори, които не предлагат никаква стабилност и когато говорим за тези договори, трябва да имаме предвид огромните проблеми във връзка с социалната сигурност, защото ако вноските в системите за социално осигуряване наистина са важни, като се има предвид, че работодателя не осигурява работника нормално и по коректен начин. Ако това е така, ние ще имаме много големи проблеми в системата за социална сигурност и очевидно е, много големи проблеми във връзка с пенсионните права, така че трябва да се изправим пред този проблем, трябва да се създават работни места, които са стабилни, които осигуряват добри условия на труд а, а сигурността а, в рамките на гъвкавостта, тази Flex Security, не донесе резултатите, които бяха очаквани. Трябва хората, които искаха да въведат такава форма на труд в публичния сектор и в частния сектор, да а, се самокритикуват трябва да се създадат нови работни места, нови условия на труд и трябва да обмислим идеята за минимална заплата, която евентуално да се предоставя на европейско равнище за да се справим с тази погрешна идея, че конкурентоспособността на европейската економика може да се базира на намаляване на трудовото възнаграждение. Независимо от факта, че Европейската централна банка желае да има по-висока инфлация и е, предвид е, тези трудови отношения, които в момента са изцяло разрушени, това не е необходимо и ние не можем да е, се е, да си позволим инфлация от 2%, това, което иска ЕЦБ. Така че е, това е точка, която трябва да бъде подчертана в нашата дискусия. Таки. Много благодаря. Таки има думата. Добър ден. Благодаря на това, че ми давате думата. Колегите, които говориха преди мен, почти изразиха нашето мнение. Работата, която беше извършена, беше наистина много интересна, с много добри резултати. Аз мисля, че този устен въпрос, този въпрос с искане на, за устен отговор, идва в подходящия момент. Насякъде в Европа ние имаме проблем в публичния сектор и също в частния сектор. Това е силата, властта, която имат работодателите, които могат да вземат решения. Очевидно, не за първи път Европейския парламент, също и по време на пленарна сесия, отделя внимание на този проблем. В момента това, което трябва да се каже – и е, това, за което трябва да се запитаме, какво трябва да очакваме от Европейската комисия? Какво е, тя трябва да предложи предвид е, промените, които трябва да бъдат е, предприяти? И втория въпрос – какви усилия трябва да положим ние, включително чрез медиите, чрез всички възможни канали, така че взетите решения от Европейския парламент и от комисията да се прилагат по добър начин, защото аз мисля, че ще бъде много трудно да се промени менталитета. Тази ситуация веднага трябва да промени настоящата практика, също така и предвид економическата криза, която наистина засегна с пълна сила някои европейски страни. Наистина трябва да се предприемат действия и да се прилагат тези форми на заетост във всички държави и членки на Европейския съюз. Трябва да се откажем от тези договори, като например договор за нулево работно време или пък работа по време на почивните дни, измареден труд и така нататък, аз, например, чух една история, която много ясно показва трудностите – които срещаме. И има договори, които се представят е, на другия ден. Едно лице, което е, трябва да бъде на работното място веднага, аз не мога да си представя дали става дума за управление на машина, лице, което не може да движи ръката си, по време на работа и да речем касиерите, които работят цял ден на едно и също място, всъщност договор за ръка върху масата, Наистина е, трябва да изразим е, твърдата воля на Европейския парламент против такива договори. So the... Изглежда няма други в моя списък, които искат да вземат думата. За това на 16 май ще бъде гласуването. Междувременно ние ще се организираме за среща в различните групи. На 2 май ще бъде това. Това е планирано, предвидено, така че очаквам с нетърпение тази среща. Следващата, следващия път в комисията се надявам да приемем този документ и да продължим. Много благодаря, че участвахте. Благодаря на комисията. Е, ще се опитаме въпросите да бъдат доб добре структурирани. А, ние работим от една страна, вие работите от друга страна, ние работим на базата на петициите, които а, получаваме и това е добър пример за междуинституционно сътрудничество. Нека да применим към следващата а, точка 16, петиция 5, 0535 мобилност за хората в съвреждания в Европейския съюз. Носителя на петицията не е тук, но най-вероятно той следи по веб стриминг нашата среща. Ако вие сте с нас, а, успех и се надяваме да ги видим лично в друг случай. Комисията присъства тук и за начало ще ви дам а, думата. Thank you, Chair. Sophie marin combeau I work in uh, DG Move. Uh, so... Благодаря. Е, аз работя в отдела, в който се занимава с мобилност. Преминавам на френски. Наистина тази петиция беше внесена и искам да дам някои елементи от контекста. Става дума за правата на пътниците и по-специално относно е, хората с увреждания и е, всъщност е, става дума за е, права на гражданите в Европейския съюз и аз искам да се върна към предвидената помощ за лица с намалена мобилност, предвидена в регламента, защото в крайна сметка тук става дума за предварително уведомяване за пътуването на такива лица и е, точно това е, успорва вносителя на петицията. Аз искам да посоча, че този срок от 36 до 48 часа беше включен в регламента. Има две е, основни причини. Първата причина е, че е, трябва да се убедим, че е, персонала, който се изисква да помогне на лицето с намалена мобилност, е, трябва да бъде осигурен и то в момента на тръгването на лицето, като се има предвид е, и трафика. И всичко това, е, за него не трябва да забравяме, че регламентът предвижда да има помощ предвид проблемите на лицето. Той е съобразена с неговите проблеми. Аз не знам а, дали някога сте виждали оказване на такава помощ, но а, да речем лице в инвалидна количка, което трябва да се качи в самолет, а, има нужда от двама души, летищен персонал, а, които да заведат това лице до самолета. Очевидно а, ще трябва да се смени инвалидната количка, за да може лицето да влезе в самолета и цели целият този процес трябва да стане без да се забавя тръгването на самолета. Също така лицето трябва да дойде и по-рано и е, да слезе на време, за да се качат пътниците за следващия помощ. Това изисква минимална предварителна организация от страна на летището и втората причина е, че всички тези разпоредби бяха изготвени с цел да се е, даде възможност на лицата да пътуват сами, е, не непременно да пътува с е, придружител това лице и то да бъде автономно, самостоятелно в своята мобилност и е, това е причината, по която се обяснява защо тези срокове, е, които според нас са разумни, бяха включени в нормативния акт. Благодаря. Сега ще дам е, думата на колегата ми. Uh, Благодаря. Казвам се Валецка. Аз съм от Генерална дирекция за етост. Ние се занимаваме с този пилотен проект. Проектът е за свободно движение и доброволно признаване на статута на увреждане. Работим в няколко страни, от, предстои оценка на пилотния проект. Този проект се основава на доброволно взаимно признаване на статута на увреждане. В началото Говорим за областите спорт, транспорт. Областта на транспорта е много важна и всички страни искат да включат транспорта в общата схема. В бъдеще ще бъдем вероятно по-успешни да покрием повече страни и да включим транспорта в схемата. Е, Вносителят поставя въпроса за личния асистент. Това, което развиваме ние, е доброволно признаване, така че зависи от всяка страна дали асистент ще бъде включен в системата или не. И така за момента нашата равносметка е, че пилотните проекти са приключени, ние се занимаваме с оценката им и се надяваме, че следващата година ще може да говорим с страните, които са заинтересовани да се включат в общото действие. Благодаря, бяхте много ясни. Така че става дума, става дума за доброволни споразумения. Знаем за какво всъщност се говори при тези доброволни споразумения. Колегите имат думата сега. Соледата. Соледат, добре дошли. Да. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на вносителя на петицията за това, че отново повдигна тази тема за хората с увреждания и, отнош... и мобилността на тези хора. Това е тема, която отново и отново се появява. Искам да подчертая това, защото разбрах, че комисията има пилотен проект но като, нацяло, като цяло въпроса за мобилността е нещо, което всъщност няма голяма промяна. Важното е да има някакъв вид задължение в държавите членки. Много често това е национална компетентност, не зависи от европейското ниво и мисля, че трябва да имаме повече правомощия, защото от Европейския съюз политиката за хората с увреждания трябва не точно да бъде взета на сериозно, а да се вземат конкретни мерки а не просто да разсъждаваме по въпроса. По-конкретно ще кажа, че засегнатата тема е свързана, например, с нискотарифните компании. В този пилотен проект определени петиции и конкретни случаи са за това, как става дори още по-трудно за тези хора да ползват тези компании не можем да чакаме и да се бавим. Много често тези хора трябва да бъдат с предружителен, но това означава, че трябва да имат два билета. Тоест тази ситуация е ясно дискриминираща и трябва да има някакви мерки, защото ако тези хора трябва да имат предружител, например, предружителя не трябва да плаща, не трябва да се плаща второто място. Искам да ви припомня, че днес гласувахме нещо, за координиране на социалните системи в Европейския съюз. Мисля, че в нашата комисия а, трябва да, да поставим акцент върху това как третираме хората с увреждани. Необходимо е Европейския съюз има ясна дефиниция за това кои хора са с увреждания, какво е увреждане и да има мерки за това как се установяват тези увреждания и как ги третираме. Е, това Тази тема вече е засегната и в съвета, но темата за Европейската карта за увреждания, за хора с увреждания, е важна, защото няма значение в коя страна се намират тези граждани. Е важното е тази карта да се признава, защото в някои страни има едни критерии, в други страни има други критерии, но много често, например, лице с увреждания има такава карта от Испания, не отива в друга страна и се оказва, че че ако това, това лице отиде в, от една страна в друга, не можем да му дадем същите условия и същите права, които, например, са в Испания и във Франция. Това е много лесно, може да се разреши с тази карта за лица с увреждания, карта за достъпност, така наречена, и трябва да сме сигурни, че няма дискриминация, че има общи критерии вътре в Европейския съюз и да има добра защита за тези хора. Благодаря ви. Thank you very much. Mr. Marias. Господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че тази петиция е изключително важна и дори и вносителите да не е тук, може би и той не е тук, защото има проблем с транспорта, аз мога да кажа, че съм съгласна с всички колеги, които току-що се изказаха, защото е, наистина всичко казано от тях беше много важно. Ние многократно сме обсъждали проблема, свързан с възможността или по-скоро възможностите за лицата с увреждания за предвиждане в Европейския съюз. И е, ние сме посочвали проблема, да речем, в Румъния, където е, проблемът е, свързан с лицата с увреждания, например, е такъв, че те не могат да използват железниците, защото те няколко дни преди това трябва да уведомят за пътуването си, за да могат в крайна сметка да извършат пътуването. И тук ние говорим за инфраструктура, която е финансирана от Европейския съюз. И самото функциониране на железниците а също така и на летищата в Европейския съюз, поставя някои проблеми за достъп до тях на лицата с увреждания. Що се отнася до придружител, за него трябва да се предвиди или безплатен билет, или билет, който да може да му даде възможност да го заплати, защото иначе ще има проблеми е, с предвиждането на тези хора. Наистина трябва да се създаде тази европейска карта за лица с увреждания, но какво да правим, е, докато тази карта бъде факт? Ние ще трябва да е, преминем към взаимно признаване на такива карти на държавите членки. Тоест, всяка държава членка ще бъде за ще трябва да бъде задължена да признава тези карти, издадени от други държави членки. Аз мисля, че по този начин всички държави членки ще могат да бъдат задължени да въведат такива европейски карти за лица с увреждания. Ние имаме пред нас петиция, която показва още веднъж всички проблеми, на лицата с ображдания. Всеки път, когато трябва да ползват железница или самолет. Хареса пара поле. Госпожа Конева. Терастия, ке пикрес еписис тера пара поле, е си неха ме таки нуме, ке ме аероплана, ке ме трене. Да, наистина, е, аз имам опит, аз е, непрекъснато трябва да вземам самолет, влак или някакво друго транспортно средство. Ще започна с Брюксел, защото мисля, че е, това е най-лошата ситуация в Европа. Поне е, в тази столица условията са най-зле. Не може да се приеме Брюксел, който е град домакин на 90% от европейските организации и институции, ня разполага с такава екипировка, с такова оборудване и организацията е толкова лоша, както по летищата, така и по гарите. Във Франция, ако вие не уведомите 48 часа преди това, че ще ползвате влак, няма да ви бъде осигурен помощник. И е, тази помощ се е, предоставя по един доста труден начин, което като лице с увреждания, какво означава за това лице, че то не може да пътува. Е, и освен това, ние нямаме свободата да решим в кой момент да тръгнем. Е, трябва да се осигури необходимата помощ. Европейската карта е абсолютно необходима и е, то в е, много кратък срок, защото по този начин лицата ще имат едни и същи възможности, едни и същи права и по един и същи начин ще бъде улеснено тяхното пътуване в Европа ние имаме Е1, Е2, е имаме документи, които дават възможност за медицинска помощ, но не разполагаме с Европейска карта за лица с увреждания, която ще гарантира равни права по отношение на ползването на транспорт на тези лица. Аз мисля, че трябва да се обърнем към някой от кметството на Брюксел. Имам предвид от името на нашата комисия по петициите, за да се обсъди този толкова важен проблем, защото наистина трябва наистина, да се предвиди достъп, улеснен достъп за лицата с увреждания. Аз много често виждам лица семейства с деца с увреждания или е, възрастни с тежки увреждания и е, те е, биват поставени на седалка в самолет, във влак, но това не гарантира изцяло сигурността, която се изисква за такива хора. Например, трябва да се предвиди седалките в самолета да могат да се повдигат, за да може е, инвалидния стол с е, това лице да може да бъде поместен там, на това място. А? Да, наистина страдам, когато видя каква е ситуацията в Брюксел, която е наистина неприемлива. Искам още веднъж да ви благодаря. Си, sí, Много благодаря. Абсолютно съм съгласна. По тази тема вече получихме няколко петиции. Е, в е, Румъния предвиждаме една мисия, за да видим там каква е ситуацията с мобилността и с транспорта защото има случаи, в които а, няма никакво задължение да има адаптиране на транспорта към хората с увреждания и получихме една такава петиция. А, осъществихме един пилотен проект а, за в Европейския съюз в някои страни Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Малта, Словения, Румъния за да се е, обменят добри практики между тях и да има обща карта е, за е, паркиране за тези лица. Тези 8 страни са участвали само. Комисията трябва да одобри този пилотен проект и да видим какво може да се подобри и какво можем да предложим за бъдеще. Е, съгласна съм с моята колежка Мария и с госпожа Кунева. Е, има свобода на движение на е, стоките, свобода, дигитална свобода, например, няма роуминг, роуминг е, свобода на капиталите и така нататък, но това няма свобода за хората с увреждания. Тези лица не могат да пътуват свободно. Не всички страни имат необходимите условия на развитост, например по Еразъм когато започна Еразъм за хора с увреждания, само 5 човека с увреждания бяха включени, защото в крайна сметка, ако лицето е с сериозна степен на увреждане, винаги трябва да има придружител, а в, в Еразъм не се предвижда придружител. Опитваме се да коригираме това. Тоест, поправяме а, доста неща и комисията по петициите може да направи много, да се опитаме а, да унифицираме а, а, системата за оценка на степента на увреждане. Например, в Штатите е, има единна оценка и след това има карта с услуги, които се предоставят на тези лица. Мисля, че това трябва да е унифицирано за всички страни в Европейския съюз, защото лицето с увреждане, когато е, пътува в друга страна, трябва да мисли предварително за много неща и за услугите, които му се предлагат и не, това няма смисъл в, в, Европа, която не иска да, им, да живее с гражданите граници. Тоест, комисията по петициите може да окаже натиск и да направи много, за да помогнем да се отворят, да се, да се отвори менталитета и визията на много хора и, например, картата за паркиране в Брюксел не е използваема в Кипър Тоест, можем да направим много неща, да окажем натиск. Всички са съгласни, но никой никакви действия не предприема, затова трябва да предприемем някакви действия. Благодаря ви. Exactly. People are in agreement, but nothing is moving. Да. Нищо не се случва. Когато се обърнем към комисията с молба за добри практики, е, като черната тупка. Ние изпращаме нещо, но нищо не се връща. Комисията е наш партньор. Трябва да знаем какво се случва. Когато приехме акта за достъпност през септември, съвета стори същото. През 2018 година трябва да започнат преговорите, но все още чакаме. Всичко, което се основава на доброволни начала, е проблем. Аз съм шведка. И това е... И Швеция е страна, където системата за лична ни асистенти е много напреднала. Но все още има проблеми. Мобилността засяга всички. Да се осигури мобилност за хора с увреждания е голям проблем, но това е наше задължение. Е, трябва да приключим с този въпрос. Господин Мариас. Я проведу έχω τις εξής προτάσεις. Госпожо председател, мога да направя някои предложения в тази връзка. Очевидно, петицията остава отворена и второ, както каза госпожа Кунева, трябва да се изпрати едно писмо до кметството на Брюксел, защото Брюксел – предлага много предимства предвид е, присъствието тук на европейските институции. Също така е, в местото постъпват много средства по тази причина. Така че, според нас, е, Брюксел трябва да поеме при това положение своите задължения. Можем да изпратим и едно писмо до всички представителства на страните, които не са част от тази програма, пилотна програма защото аз мисля, че трябва това писмо да бъде изпратено, така че тези страни да бъдат задължени да се присъединят към този пилотен проект, ако не са се присъединили. Освен това, трябва да се изпрати тази петиция до Комисията по транспорт в Европейския парламент, защото трябва да се разпространява тази идея за пътуването на придружител или безплатно, или е, с минимална такса, минимална цена на билета. Освен това, взаимно признаване на карти, национални карти за лица с увреждания преди въвеждането на европейска карта. Освен това, трябва да поискаме от нашата комисия Юри да а, и изиска материална компенсация на лицата с увреждания, ако придружителят е, е, при пътуване по железниците или с самолет не е, изпълни своите задължения. Аз мисля, че тук ние бихме могли да констатираме не само това, което се случва в Белгия и на други места, но както вече беше казано, госпожо председател, ние трябва, освен да констатираме тези факти, да минем към конкретни действия. Да, ще оставим петицията отворена и както каза госпожа Конева, Брюксел трябва да води в тази област, а не да бъде най-накрая в целия списък сърцето на Европа. Брюксел трябва да постави добър пример. Така че, нека направим това, което казва господин Мариас. Ще изпратим писмо до кмета на Брюксел с молба да се подобрят условията. Освен това ще изпратим писмо до председателството на съвета и до постоянните представителства, казвайки, че е, трилозите ще, по акта за стабилност, да за достъпност ще започнат скоро, че системата се основава на доброволно участие и признаване и че най-добрите примери трябва да бъдат споделени. Ще попитаме какви са вашите примери и какво предвиждате вие. Да се надяваме, че съветът ще реагира по някакъв начин на нашето писмо и че няма то да потъне в черна дупка. Както каза и Роза, тази комисия може да бъде много полезна. Хора с увреждания, трябва да се наслаждават на една по-добра ситуация в края на мандата ни. Ние може да опосредстваме промяната. Нека опитаме и нека не се предаваме, тъй като това е много-много важен въпрос. Благодаря ви. Сега, мисля, имаме гости. Вие финландските гости ли сте? Не сте. Добре. Благодаря на всички за този обмен на мнение. Сега преминаваме към петиция 371. Девит Нарт е тук, той е вносителят. Разглеждаме заедно с петиция 745. Имате думата. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Аз не съм за първи път тук. Аз бях и преди няколко години тук и говорих с спортните журналисти, които много трудно имат достъп до спортни събития. Преди няколко години говорихме за това колко големи такси трябва да плащат радиостанциите, ако, например, френски такива отидат в Англия. Междувременно има някои нови случаи. Единият е за ОЕФА. Във Франция не можеше да се присъства на пресконференции. И един друг случай, той се отнася до Федерацията по хандбал. Тогава партньорът беше от Катар. През 2017 година, когато първенството беше във Франция, според френското право, френското право всъщност беше игнорирано е, за това събитие. Картите бяха толкова скъпи, че повечето журналисти трябваше да работят от вкъщи. Е, това беше, например, и за шведското радио така ние виждаме тенденция на изключване на пресата в областта на футбола. Е, използват се клубни фотографии, достъпа до професс... на професионални фотографи се отрича. Понякога клубните фотографи могат да продават своите снимки или пък да ги дават без заплащане на други медии. Това, тази тенденция се вижда и в други области, ето например в областта на Корфбала. Е, корфбала изключва фотографии, освен техните собствени фотографии. Само техните фотографии могат да правят снимки. Е, понякога се допускат външни фотографии, но те нямат достатъчно добър, добра възможност да правят снимки. В Амстердем, например, се дава приоритет на клубната телевизия. Интервюта се провеждат главно от Аякс телевизия. Естествено, съдържанието на Ajax TV е възможно да бъде достигнато, може да бъде използвано, но само то. В Германия някои пресконференции в Байен Мюнхен се наричат пресконференции – но на тези прес-конференции може да се присъства само по покана. По този начин се изключват критични журналисти. Това е проблем, който се вижда във всички европейски страни, включително и извън Европа. Ние, спортните журналисти, смятаме обаче, че е важно да насочим вниманието на парламента върху този проблем, тъй като един общ европейски подход ще е много полезен според нас. Благодаря ви. Комисията е тук. И имаме двама колеги, но господин Марк ще вземе думата. Благодаря. Ще се спра на новата петиция, тъй като на петиция 745 вече сме отговаряли преди доста време. Новата петиция 371 се отнася до същия въпрос, но дава нова информация. Тук има два случая на медии, които не могат да присъстват на спортни мероприятия. Комисията обаче не може да се намесва в подобни ситуации, защото европейски разпоредби не регулират достъпа до спортни мероприятия. Ние също така разгледахме и разпоредбите на директивата за аудиомедийни услуги. Тук се покриват само мероприятията, които се предават по телевизията, но нищо не се казва за достъпа на спортни журналисти. Така че комисията тук поддържа своята позиция и казваме, че нямаме компетенции да разследваме обвиненията повдигнати по смисъла на тези петиции. Благодаря. Господин Мариас има думата. Θεωρώ την αναφορά αυτή ιδιαίτερα σημαντική. Да, наистина това е нещо, което е много важно. Тази петиция е много важна и аз е, съм изцяло несъгласен с Европейската комисия. Ще повторя това, което казах, когато обсъждахме петицията – 545 от 2013 година на господин Дара. Става дума за петиция 745 от 2013 година. И в случая тук става дума за една тема, която е свързана с спорта като бизнес. В футбола и в другите видове спорт – е, това, което е важно, е, е целта да се е, реализира печалба. И наистина тук трябва да се види дали има економически права, които не са спазени. Например, дали журналистите, които искат да предложат услуга, дали те имат право да правят това и да реализират печалба от предложената от тях услуга. Аз е, не съм съгласен с комисията, защото мисля, че трябва да се проучи всичко, което е свързано с е, приложимите правила. Например, на ФИФА – и правилата за конкуренцията. Има правила, които съществуват, но за съжаление се вижда, че при големите колективни спортове има картели, картели, които налагат своите условия, които не спазват е, правилата на конкуренцията. Е, картелите е, са факт и аз мисля, че комисията може да контролира дейността на УЕФА, ФИФА и така нататък. Трябва да посоча, че има едно първо решение на Европейския съд в случая КОР. Те смятат, че тази спортна дейност всъщност е економическа дейност и отговорната федерация може да бъде контролирана. Също така е, делото Босман, което дава възможност на комисията да се намеси. Аз не знам е, какво е, може да се направи с господин Бангеман, когато той беше член на комисията и отговаряше за конкуренцията. Той искаше да контролира картелите на ФИФО, ЕФА и на други федерации. И е, освен това, преди няколко дни комисията е, желая да наложи контрол върху предприятията, които отговарят за продажбите и за правата на прехвърляне на спортни дейности. Отговорното предприятие за продажба на билети. Всеки може да потвърди, че става дума тук за економическа дейност. Нито един футболен или баскетболен отбор не трябва да се изплъзва от този контрол, що се отнася до економическата дейност, извършена от е, съответния клуб. Журналистите, да, са е, за това да а, предлагат услуги срещу заплащане. И а, когато а, те не могат да действат като професионалисти, когато се спира тяхната дейност, би следвало да се спазват правилата на конкуренцията. И а, в крайна сметка има може би и а, законодателен проблем. Е, има и е, право на информиране на всички граждани и това право участие е гарантирано от е, Европейския съюз. Така че трябва да се предложи отговор на този спор, но аз пак повтарям това, което казах. Телезрителите получават услуга от журналистите. Информацията, която се предоставя на телезрителите, е свързана с права и интереси на отделни федерации и отбори и това не би трябвало да поставя проблеми във връзка с а, информация предлагана чрез а, видео, а, печат и изобщо чрез журналистически практики, подложени на свободна конкуренция. Ще ви помоля да оставите петицията отворена и да вземете допълнителни мерки, защото в крайна сметка УЕФА и ФИФА ще се наложат е, на економическо равнище и то в световен мащаб, а половината от населението няма да има възможност да следва спортните събития и журналистите няма да имат право да предлагат обективна информация. Euh, Благодаря, госпожо председател. Наистина е обичайно Комисията по петициите да разглежда такива теми. Може би това до някъде е уморително, защото като се има предвид целесъобразността, спортът е до голяма степен економизиран. И е, това съвсем не е невинно. Освен това, ние е, описваме ситуацията. Има обаче много противоречиви моменти, много противоречия с европейското право. Колегата Мария се изброи някой, но очевидно един организатор на спортни събития може да сключи договор с разпространител на това събитие и разбира се, тук трябва да се избягват монополите и, и тук очевидно ние се намираме точно в един а, такъв случай. Става дума за разпространител, който поставя условия за достъп а, на други медии за да може да а, осигури услугата, която той предлага разпространителската услуга. Сега, тук имаме нарушение на е, конкурентното право, тук имаме и нарушения по отношение на медиите и журналистите, които обикновено трябва да покриват събитието. И това създава определени въпроси и също така е и пред нас като граждани. Трябва да се зададем въпроса за правото на информиране, защото едно спортно събитие очевидно е нещо, което е, също е подложено на конкуренция конкуренция по отношение на резултатите, но има и економически измерения. И е, спортните събития имат и социален елемент, защото се отнасят до гражданите. Днес е, спортът е, има измерение, което не е само спортно или економическо. Чрез спорта се изразяват и някои позиции. Спорта се превърна в оръжие на политиката и дипломацията, така че той представлява ценно за цялото общество и ние имаме право да бъдем правилно информирани като граждани. Ние не можем да приемем изцяло спиране на комуникацията и информацията в тази връзка. Как можем да бъдем добре информирани? Да речем един стадиум, това, което получаваме като информация от там се контролира от разпространителя. Той иска да увеличи публиката там и да покаже добра, добра картина, добри снимки. Сега ние можем да имаме различни е, правни нарушения и може да има журналисти, които искат да покрият това събитие и е, това е, с цел е, пълна видимост на това, което става на съответния стадион. Така че в случая имаме право на пълна информация и трябва да поискаме от комисията да внесе яснота по тази тема е, но а, трябва да а, противодействаме на практиките, които стават все по-чести и по-чести. Става дума за а, все повече а, императивни изисквания и аз а, наистина искам също да се остави петицията отворена, да и се предадат много по-конкретни очертания, да се внесат конкретни моменти в нея и може би и изменение от правен характер а, за да се осигури правото правото на гражданите на информация, което е едно от основните им права. Благодаря. Аз също се чувствам и съм ангажирана по тази петиция. Е важна е и реакцията на Комисията по култура. Ето какво казва тази комисия. Няма нарушение на интелектуалната собственост, на правото за информация. По принцип, комисията по култура казва, че петицията не казва, че има нарушение на европейското право и по-специално директивата за аудиовизуалните услуги. Нещо много важно за вносителя. Вносителя трябва да помисли да се обърне към национал, национален съд, тъй като това е национална, национален прерогатив и националният съд би трябвало да вземе решение. Това казва Комисията по култура в своето становище, което изискахме ние. Това е начина по който те третират целият въпрос. Мисля, че колегите казаха, че трябва да оставим петицията отворена, така че това ще сторим. Господин Нарт, Нерт, искате ли думата в заключение? I would just like to briefly address uh, the... Съвсем накратко искам да взема отношение към заключенията по е, заключенията на, култура, на Комисията по култура много лесно е да се направи препратка към националните съдилища, обаче това е проблем в цяла Европа. Спортът не е национално мероприятие, това са международни събития е, правим препратка към FIFA, UEFA, така че това са събития, които се провеждат не само и в Европа, навсякъде се провеждат. Е, това се случва не само в Европейския съюз, това се случва в Африка, където а, радиостанциите биват изключвани от събитията, а радиото е именно основната медия в Африка. Катар, например, експлуатира своите права. Това е много а, лоша тенденция. Подкопават се стандарти, така че тук, ако има реакция, това ще е голяма помощ за всички спортни журналисти в Европа. Председателката, благодаря господин Мариас, накратко. Благодаря, госпожа председател. Нашата комисия има определена динамика и ние трябва да направим заключение. Ясно е, че тази петиция трябва да остане открита, но аз мисля, че тук има една економическа перспектива, е, економическо измерение по отношение на достъпа на журналистите до местата, където се провеждат спортни събития, така че те да могат да упражняват професията си. И във връзка с факта, че повечето от тези събития са организирани от организации като УЕФА или ФИФА на европейско равнище, а и на световно равнище, аз мисля, че трябва да се изпрати тази петиция до нашата комисия ИТРЕ, за да се види дали има нарушение на а, правилата на конкуренцията и е, това във връзка с а, възможностите за журналистите да предлагат услуги като журналисти. Аз мисля, че самата комисия е преминала към внезапни проверки на организации, които организират спортни събития и тяхното предаване. В този момент такава проверки се извършва. Благодаря. Вие предлагате да изпратим петицията в ИТРЕ. Може би е хубаво да изпратим петицията и в ЕКОН. Да, нямам против, нека така направим, защото това е комисията, която трябва да прецени дали има нарушаване на компет... на конкуренцията. Добре, след това ще направим нов преглед и ще видим дали има друг начин, по който да процедираме. Благодаря. Благодаря ви и за това, че отново бяхте гост в нашата комисия. Съжалявам, че нямаме друг по-конкретен начин, по който да ви помогнем, но това е един възможен начин. Сега преминаваме към следващата петиция, която е петиция 811 с 844 подписа. Това е петиция за проекта за изграждане на два басейна за задържане на водата на река Севезо. Пет... Вносителят е тук. Това е господин Човани Кортези. Добре дошли в нашата комисия. Надявам се, че Брюксел ще ви покаже не само лошата страна на времето си, а и в своята добра страна, така че добре дошли. Имате думата за 5 минути. Добър ден на всички. Благодаря, че ще ме изслушате Петиция 811 от 2017 година се отнася до изграждането на два басейна за задържане на водата на река Севезо в Италия. Е, чуваме обаче музика в слушалките. Това затруднява превода. Ринанца. L'interazione delle luride acque del Seveso con quelle di Falda, che è a quota più alta, e con l'aero di... Преводачите се извиняват, че не могат да превеждат на фона на музика. Take a little. Now it's all. Now it's okay. You can proceed. Thank you. Go ahead. Да, сега можете да продължите, така е добре, когато няма музикален фон. Става дума за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 които са водоносими, където има подпачвана вода и се създават в случая много лоши условия. Ние сме на около 4,5 км отдалечени като община от е, река Севезо. Каква е връзката между нашето населено място и река Севезо? От документите можете да видите защо сме срещу тези два басейна. Ние имаме паркове, които трябва да бъдат защитени и които са са много ценни. С европейски средства са насадени 18 000 растения точно до планираната строителна площадка. Много от растенията бяха изкоренени по тази причина. От името на гражданите на Синагас искаме да защитите здравето на гражданите, за да бъдат пречистени реките на Севезо и е, да се спазят също е, европейските разпоредби за е, защита на водните басейни, разбира се, и предвид националното законодателство и неговите изисквания. Ще продължа. Казвам се доктор Боргас. Благодаря на всички. От години съм общо практикуваш лекар и съм се занимавал в моята практика с злокачествени тумори става дума за басейни за задържане на водата, басейни за пречистване на най-замърсените води в Европа. Е, съдържат се е, карциногенни елементи, тук тетра, и така нататък. В крайна сметка това е, хлорметан, който е карциногенен, тетрахлор, етанол също токсичен. Водите на Севезо също са обект на замърсяване от други химически вещества, които се въвеждат в тях. И е, това се пренася и по пътищата, когато вали. Е, трябва да се пречистват тези токсически елементи, които обаче влизат в контакт с подпачваните води и тук не са предвидени достатъчни съоръжения за пречистване. Освен това трябва да добавя и замърсяването на въздуха, защото от водните маси се изпаряват вещества във въздуха, които се натрупват през този канал. Това е една бъдеща катастрофа, защото не се спазват законите. В подпочвените води се въвеждат токсични елементи, което е забранено съгласно европейското право. Тук не са спазени и мерките за защита предвид дегенеративни заболявания и е, това благодарение на този е, позорен строителен проект е, ние ще отговаряме всички за последствията. Добро утро, казвам се Марина Кортезе. Също ще говоря за вливане на такива замърсени води. Доктор Борги каза какво е положението в Европейския съюз. Още през 2014 година е установено, че се засяга еднокринната система, също така има корелация между експозицията на такива вещества и ракови заболявания, защото тук е, имаме генна транслокация, такава каквато не се среща в природата. И това е силно карцерогенно дори и в данните за безопасност се посочват тези карциногенни ефекти в никакъв случай не трябва да се допуска замърсяване на подпочвените води. Тук става дума за нарушаване на хормоналната система и Това се доказва от много изследвания. Също така е, изследванията доказват нарушение на обмяната развиване на хронични възпаления във всички органи и така нататък. Ръката с вазо е всичко друго, но не и чиста. Благодаря. Много благодаря, много благодаря за приноса към а, нашия дебат и за това, че бяхте толкова стрикни с времето. Манка Перес е тук, тя е кмет на Серезо. Имате думата две минути. Иллюстрисима комисионе sono Магда Beretta. Уважаема комисия, казвам се Магда Берета, аз съм кмет на Протемпоре. Това е една община в Сенаро и подкрепям инициативата, която е внесъл граждани на Джовани Кортезе във връзка с двата басейна на река Севезо. Е, това среща подкрепата и на е, всички политически партии на нашата община независимо към коя партия спада Кметът, всички кметове от областта се присъединиха към тази инициатива, бяха сезирани и съдилищата. Става дума, както казах, за двата басейна за държане на водата на река Севезно на наша територия. Сенего винаги е била малка община в северния пояс около Милано и е много добре разположена община в парк се намира тук в случая става дума и за защита на ландшафта, но все пак тези басейни е, ще се строят и това ще се отрази много отрицателно върху е, нашата територия. Ще бъдат е, разрушени 17 хектара в парко Делеграно и ще бъдат покрити с бедони. Защо е неразбираемо защо точно това място за строеж е избрано. То е далеч от река Севезо и разбира се, ние сега ще трябва да платим най-високата цена във връзка с неправилно използване на територията. За нас това е неприемливо. През последните години ние е, предприехме някои мерки. Съседните общини предприеха урбанистични мерки, е, дори бяха е, допуснати и някои е, постройки в водозащитени зони и това нанесе непоправими увреждания. Последиците са опасни, но и сега състоянието е критично по отношение на природата, околната среда и е, наистина след е, всичко описано от нас е, има и канцерогенни ефекти, които трябва да спомена. Е, Европейския съюз е, многократно е отправил критика, че е, река Севесо е третата от най-замърсените реки в Европа гражданите от нашата община а, са неспокойни от този факт. Комисията трябва да се намеси, защото това е алармираща ситуация и застрашава силно здравето на гражданите. Влушава се качеството на въздуха от изпаренията на, от реката, е, замърсяват се и подпочвените води, които много често са с много високо ниво. И а, е, наистина а, е, не знам по какви причини се а, е, планира и финансира подобен проект, без преди това да се направи опит за пречистване на водите. И, а, както казах, на първо място тук а, ще трябва да се почисти коритото на реката в тази природна долина. Освен това, от името на община Сенаго с подкрепата на гражданите искам да изразя, че е, те подкрепят е, единодушно е, тази петиция срещу изграждането на два басейна за задържане на водата на река Севезо. Благодаря. Thank you, Madam uh, Chair. Много благодаря, госпожо председател. Комисията няма да коментира днес, както ви съобщихме предварително, презентация на, внос, да, на вносителите на петицията, но искаме да, ви, да благодарим на вносителите на петицията за тяхната презентация, за възможните рискове, които произлизат от този проект. Ние ще анализираме документите внимателно, ще ги ще преценим тяхното съдържание и в съответния срок ще представим нашите заключения. Много благодаря. Благодаря за вашето включване. Ние знахме, че не можете а, толкова бързо, не, може, не можем да очакваме вашите коментари, но все пак беше решение координаторите да включим това в дневния ред, за да може да ви вдъхновим. Елеонора е първа. Благодаря, госпожа председател. Аз искам да взема думата, за да подчертая, че тази петиция засяга един план, който в предните месеци е обсъждан от, от нашата комисия. Анализа се повтаря. Ще, повтор... Ще ви обясня. Нека да си припомним, че в Италия всеки, всяка секунда се използват а, земята за изграждане на а, ново строителство, за нови сгради. И Милано е една от, а, един от районите на Италия, които са най-силно застроени и с най-много бетон. Ние обръщаме, а, спираме нашите реки е, изграждаме а, метално поречие около река Севезо. Стесняваме не канала на реката. Разбира се, това оказва влияние върху а, околната среда, върху цяла, цялата околия. И имахме много лош опит – с подобни ситуации. Предложените решения от някои политици от всички нива, регионално, общинско. Идеите, които представиха, включват тези басейни пет общо на брой. Това е 20 годишен проект. Това беше временно спешно решение да се спре изграждането на тези басейни, като нямаше дългосрочна визия какво всъщност е необходимо за този регион – не, не случайно говоря срещу а, този, а, този проект. Много благодаря на вносителите на а, петицията. Действително има и технически причини. А, невероятно, че проект като този предвид подводните води а, изобщо се поставя на обсъждане а, и а, се работи по него подземните води предоставят вода за гражданите и това ще повлияе е, е, повлияе върху всички, защото ще има замърсяване на водата, която е, е за пиене. Имало е и петиции за това, че също има сметища, които са е, буклуци, които се изхвърлят в реката. Изхвърлят се вещества, които всъщност не очакваме да бъдат е, там. Това, което става е че се копае в вода, къде, е, в, е, е, водата, копае се в земя, където е, е много лошо качеството на почвата. съществуват трудности за продължаване на този проект. Хубаво е, че има аргументи против този проект, който е абсолютно неадекватен. Той представлява една стара гледна точка, нещо, което изобщо няма място в нашето бъдеще проектите трябва да се разпръснат в територията. Това е едно решение. И има по-инновативни решения, които са използвани в други страни в Европа и където са се изпълнили е, тези проекти много по-добре. Но ние винаги сме изтъквали, че най-доброто решение е, би било да се а, гласува тази петиция. Комисията не можа да представи своето мнение на време, но ние в тази комисия предварително сме говорили за а, за а, тази петиция. Движение, като от името на движ, движение Пет звезди, ние сме против а, този проект на национално и дори на европейско ниво и дори на общностно ниво при, а, от гледна точка на Европейския парламент, казвам това. Ние сме в контакт с общината в Милано, които са заинтересовани, които платиха, финансираха част от финансирането на тези проекти и те са пряко засегнати от тези проекти, пряко свързани с тези проекти. Искам да коментирам нещо отказаното от кметицата, която се изказа след а, а, вносителите на петицията. Според мен е, може би, опасно да се даде думата на местните власти изглеждат, те подкрепят вносителите на петицията и самата петиция, но искам да подчертая, това не може да бъде прецедент, който може а, да навреди на инструмента за петициите. Петициите са от гражданите. Местните власти а, политическите а, организации имат други начини да се обърнат към нас. Надявам се, че това е прецедент, който няма да ни. А, навреди. Разбирам уважението, което сте показали към местната власт, но не ми се струва правилно, защото това ще а, навреди на вносителите на петициите. И, и друг път сме имали кметове, но тези кметове са били вносители на петициите. Тук е различно. Надявам се да не се повтори в бъдеще. Благодаря ви. Елеонора. Mm-hmm моля, преди да започнете да а, промотирате вашата партия тук в комисията, да помислите, защото ако социалистите, Народната партия, всички останали започнат да насърчават собствената си партия, какво ще стане тук. Затова, моля, не цитирайте вашата партия. Не може всеки да, да споменава партията си и това да бъде а, изключение, моля. Относно критиката за местните власти, винаги правим това. Когато местните власти искат да присъстват, винаги им даваме възможност. Ние отхвърляме петициите на компании, които искат да присъстват, но местните власти, без значение от тяхната политическа ориентация, винаги имат възможност да присъстват, защото това е демократичен орган и могат да, взе, да се изкажат тук. Извинявайте, госпожо председател. Исках просто да подчертая, че разбира се, добре дошли съместните власти и в миналото сме правили това, но въпреки това, тук е, това идва като покана от координаторите. Защото, например, това е когато общината, например, вносител на петицията. Просто искам да подчертая това да не е прецедент, който ще да се повтори в бъдеще. И не използвам тази петиция, за да промотирам партията си. Ние сме всички тук, за да чуем вносителите на петицията в а, нашата комисия изобщо не трябва да споменаваме имената на нашите партии. Винаги подчертавам, че целта на нашата комисия е да разгледа петициите. Питър, имате думата. Благодаря. Радвам се, че говорим по тази петиция днес. Тя е доста важна. Ни онагледява един много важен структурен проблем. Нямаме отговор на комисията, но да видим какъв е проблемът по принцип. Това е един екологичен проблем. Вносителят се оплаква, комисията казва, ние вярваме на държавата членка, и не може да се намесим. Това е ситуацията в момента. Втората стъпка каква може да е? Когато е завършен проектът, строителният проект, много трудно е да се намесим. Особено когато става дума за реки трябва да има добра комуникация и междинна комуникация между комисията, държавата членка, местните власти. Хубаво е, че днес комисията чу вносителя. Ще помолим за мнение, ще сме в контакт и ще се опитаме да имаме реакция преди завършването на строителния проект. Нека комисията проучи много внимателно критиката на вносителя, за да има плодотворен диалог. Ще се срещнем следващата седмица с заместник-председателя Тимерманс. И аз тогава ще кажа, при екологични проекти трябва да имаме по-добра комуникация между комисията и държавата членка. Хубаво е, че проектът не е завършен и може да обсъждаме и да, наме, да, да, се, и да мислим за корективни действия. Надявам се, комисията да е осторожна, както винаги, но в този случай да е два пъти по-щателна. Благодаря, господин Косолино. Си. Mi pare che gli argomenti sono abbastanza convincenti e tali. Мисля, че аргументите са доста убедителни. Има, мисля, че добри аргументи да оставим тази петиция отворена. Но в последните дни, доколкото знам, може би вносителите могат да потвърдят, цялата процедура е спряна, защото компанията работата не е започнала. Намираме се в ситуацията така, както е описана – Е, мисля, че да преминем, трябва да оставим на страна формалностите и трябва да се изпрати едно писмо до комисията да ускори вземането на решение и становището и издаването на становище мисля, че ще бъде а, добро решение да чуем местните власти в Италия, доколкото разбирам общината е за, е, ангажирана и нека да изпратим писмо от името на цялата комисия е, и да използваме тази възможност е, за прекъсване на работата, защото ако компанията е казала, че няма да продължи работата, нека да поискаме е, е, замразяване на дейността, докато получим становище от комисията. Можем да вземем предвид различни предложения, споделено становище и други, но рискуваме ако работата напредне, после да не можем нищо да направим. Тоест, нека да действаме сега, нека да реагираме сега, преди реално да започне строежа. И мисля, че можем да се свършим с комисията, с местните власти в Италия, е, общински а, и регионални. И да се възползваме от временното спиране на работата – и междувременно комисията може да се изкаже по същество по тази тема. И в противен случай няма да можем да вземем а, никакви конкретни, а, да започнем никакви конкретни действия. Това е малка община – която е свършила доста работа. Много инвестиции са се осъществили тук, включително европейски инвестиции. Не можем да позволим това да се случи в този регион. Господин Вали, много благодаря. Много благодаря. Госпожо председател, Аз самият съм от Милана. И техническите данни, които получихме от а, лекаря и от а, специалистите по биология, мисля, че трябва да подсилят желанието на комисията да разрешат този въпрос. По отношение качеството на водата, да се, да се убедим, че се защитава добре здравето на хората – и се поддържа необходимото качество на водата, избегнем проблеми с замърсяването. Понякога, когато има изобилни валежи, има, а, голем, има големи проблеми и ако започне строежа, може да има още последствия, сериозни последствия за здравето на хората. Подводните води ще бъдат замърсени за това аз подкрепя, подкрепям тази идея да се предприемат мерки и да се спре строителството на тези басейни, които ще създадат допълнителни проблеми. Мисля, че сме в консенсусна ситуация. Много ви благодаря. Господин Теритабрас, много благодаря. Госпожо председател, ще бъда кратък. Това е сериозен проблем, е, който засяга околната среда, но засяга също и общественото здраве и това е ключово за нас. Затова ние мислим, че комисията трябва да остане отворена и да постигнем възможно най-доброто споразумение. Много благодаря. И сега приключваме. Моят списък с оратори ще изчерпа. Ако вносители искат да добавят нещо, мога да ви дам думата максимум две минути. Non posso che ringraziarvi non solo per la cortesia, ma anche per il fatto che eh, quello che noi abbiamo cercato eh,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 che è una tragedia, è il problema dell'inquinamento della fauna. ще повлия негативно върху е, общините. Но проблем, е, най-големият проблем са водите на река Севезо. Замърсяването на водите е неизбежно. В проекта, освен това, няма бариера, коя, геоложка бариера и това увеличава рисковете. Темата е доста сложна. Опитахме се да иллюстрираме това чрез нашата презентация, да ви покажем това. За това благодаря, че взехте предвид нашите презентации и всички аспекти, които искахме да ви представим. Искам и да добавя и нещо, което не се каже, казано, което е важно. Някои от генетичните заболявания са наследствени и които засягат всички, които ще живеят на тази територия в последствие. Искаме да избегнем а, бъдещите граждани да страдат по този начин. Е, левкемията и други патологии, които са свързани с определени вещества, пациентите, които са засегнати, имат продължителност на живота след установяването на заболяването около 8 месеца. Тоест, това е въздействието на, от замърсяването на река Севезо. Благодаря ви за огромния интерес. Ако имате нужда от повече информация, от допълнителни данни, ние сме на разположение. Благодаря. Сега приключваме за сега по тази тема и когато чуем отговора на комисията, ще се върнем по тази тема. За сега, разбира се, петицията е отворена и чакаме този ден. Междувременно ще изпратим писмо до местните регионални власти, това, което поискаха колеги, и това е, което ще направим за момента. Когато чуем и пълния отговор от комисията, ще знаем повече. Благодаря на всички. Благодаря, че дойдохте до тук. Приятен път обратно вкъщи и ще поддържаме връзка. И преминаваме към следващата петиция 857 за двоязичното образование и за каталунските семейства, за семействата в Каталуния. Ана Лосада е вносител на тази петиция. 858 е петицията. И госпожа Лосада имате думата за 5 минути. А, извинявайте, сбърках. Извинявайте, направих грешка. Първо, петиция 857 от а, името на гражданска група за действия Импулсо Сиодадано относно надписите на търговски обекти в а, е, Каталония. А, е, просто беше объркан дневния ред върху моите, а, е, върху моите документи. А, вносителя е Карлос Силва. Имате думата. Добро утро. Ще си прочита петицията. Кастилския или испанския официален език в Испания, според член 3 от Испанската конституция, има задължение да се използва този език от всички испански. Испанци. Статута на автономна общност Каталуния признава съофициалното съществуване на каталунски и испански. 50% от населението е испански и каталунски 36%. Поредните националистични правителства в региона са използвали езика като а, идеологическо оръжие, за да въведат агресивна политика, твърдейки, че каталунския е в а, а, неблагоприятна ситуация. Това, този проект засяга всички обществени области и по-конкретно медиите за а, комуникация и образованията. Тази политика през 1998 година достигна, а, засегна и частните отношения. Закона от 98 за езиковата политика в Каталуния, която все още е в сила, засяга а, надписите на публично а, място, които трябва да са списани минимум на каталунски. Там в подробности се дава право на потребителите в Каталуния да получават документи, които са свързани, например, с договори, с информация за а, търговска информация или други няма друга а, подобна, а, е, подобен закон за хората, които говорят кастилски, т.е. испански. Този двоен стандарт по защита на, за защита на потребителите в Каталуния е свързано с един дискриминиращ режим и а, нарушава правата на а, тези, които говорят испански, като защитават тези, които говорят каталунски. В началото на 2010 година омбудсмана е, разгледа едно искане, което беше внасено от Impulso Ciudadano, защото искахме да защитим потребителите, които говорят кастилски. Според нас е, трябва да разбираме следното. Е, испански езика, който се разбира от всички граждани, тъй като това е официалния език в Испания. По отношение на потребителите и правата на потребителите, каталунския трябва да, разпол... да бъде защитен както и, ката... и кастилския с същите разпоредби. Потребителите имат право да получат информация на испански официален език на Европейския съюз. Обаче, Агенция за защита на потребителите в Каталуния се занимават само за защита на каталунския. Достатъчно е да разгледате тяхната веб страница. От 1998 година правителството на Каталуния упражнява строг контрол, лингвистичен контрол и много а, търговски обекти са глобени за това, че не разполагат с а, съответните а, а, надписи на каталунски. Испанския език, езика, който се разбира от всички, официален европейски език и за това ние искаме той да, бъде, да присъства навсякъде. Тази дискриминираща политика а, е в ущърп на гражданите и на потребителите. Националистката политика се оказа много ефективна, защото а, надписите на търговските а, а, обекти в Каталуния са почти навсякъде на каталунски и, например, в Барселона на испански има само 15% от а, надписите, а, а цялата информация само 30% на испански. Така се превръща испанския в език на малцинството. Според евро... законодателството на Европейския съюз, потребителите имат право да получат информация на съответния език, да бъдат защитени техните права. Според член 38 от Хартата за основните права на Европейския съюз, трябва да се гарантира защита на потребителите. Практиките на испан... каталунската администрация са в ущърп на член 21 от Хартата за човешките права и а, не, не, не защитават правата на потребителите. За да се гарантира нивото на защита на потребителите, е абсолютно необходимо да има информация на всички езици, на испански включително. Член четвърти, алинея четвърта от а, договора за функциониране на Европейския съюз изисква да се провежда езикова политика и това е нещо, което нарушава генералитата на Каталуния. Предлагаме да се организира делегация – която да разглежда ситуацията на място и да се вземат необходимите мерки, за да се спре тази езикова политика, която действа срещу европейските граждани и не дава информация на потребителите. Освен това, искаме петицията да остане отворена, докато се оточни ситуацията на хората, които говорят испански в Каталуния. Много благодаря. Сега даваме думата на представителите на комисията Кристел Мартес. Много ви е благодаря, госпожа председател. Благодаря на вносителите, че дойдоха до тук. Вие действително подчертахте, че а, езиковото разнообразие е едно от ключовите елементи при изграждането на Европейския съюз. И действително всякаква дискриминация на базата на езика е против а, а, член 21 от Хартата за човешките права. И действително трябва да сме сигурни, че се прилага законодателството на Европа. Комисията обаче няма начин да се намеси и можем да направим това, само когато това засяга европейското право. Тъй като според член 51 от хар, хартата, това е само приложимо в някои случаи в а, държавите членки. Използването на регионални а, и а, национални езици е компетентност на държавите членки. И това е според Конституцията на осветната държава членка или според международните задължения. Е признаването също на някои езикови права. Различните интерпретации трябва да се разрешават на национално ниво тогава държавите членки трябва да използват законовите инструменти, които се подсигуряват от международното право и Конституцията. Затова комисията смята, че не може да а, продължи разглеждането на тази петиция. Езиковите права са национална компетентност. Благодаря ви, госпожо председател. Много добре даваме дума на членовете на Европейския парламент. Майта Парадо е пър, първия оратор. Много благодаря. Първо искам да ви благодаря за това, че обясняхте, обяснихте тази ситуация, която е очевидно дискриминираща. Както отбеляза и представителя на комисията, дискриминацията е нещо, което трябва да избягваме. И в този случай правомощията са изключително на държавата членка. Държавата членка е задължена да прецени как да се справи с този вид дискриминация, който, която вие а, е, обяснихте. А, е, и от лична гледна точка а, е, искам да направя един комесар. Аз мисля, че начина по който виждаме начина по който определяме нашата е, идентичност е това е право на всеки гражданин сам да се определи на всички европейци. И това е против това. Ние желаем точно по този начин да продължим. Много благодаря. Благодаря, майте. Беатрис Ривера има думата. Много благодаря, госпожо председател. Много благодаря за това, че комисията се сказа. Това е случай на дискриминация, т.е. на нарушаване на един основните права на Европ... Е, едно от основните права на Европейския съюз. Тази дискриминация, така както е списана в хартата, от гледна точка действията на комисията, е, става дума за субсидиарен случай, по член 51, нещо, което толкова пъти сме засягали тук в тази комисията. Тоест, е, не можем да не разглеждаме хартата а, като законодателен текст, за, посовавайки се на член 51. Ние се опитваме с всички сили и да работим по това и искам да напомня следното. И ще помоля комисията да реагира. Тази, този вносител иска защита на потребителите – Разбира се, има дискриминиращ елемент, но нарушаване правата на европейските контрибители, е, потребители, конкретно испанци, но също и европейци, е липсата на информация на разбираем език. Това е в европейското законодателство. Защита на правата на потребители е член 38, както добре знаете, и освен дискриминиращите практики, ако ние целим единен пазар и искаме да споделяме една обща територия, езиците са инструмент за това. Може да има индивидуални действия на регионално ниво, но за да имаме единен пазар и за да сме сигурни, че европейските граждани – са добре защитани, защитени и ние по-конкретно трябва да защитим правата на потребителите. Затова моля комисията да включи а, други комисии, например Юри а, и а, Инко, да се изкажат по въпроса. И нека тази петиция да остане отворена, защото мисля, че Европейската комисия трябва малко по, по-голяма дълбочина да анализира езиковите, езиковата политика и защитата на потребителите и правото на гражданите да получат информация като потребители на разбираем език. тази а, петиция да бъде представена на каталунския женералитет и те да обяснят своята езикова политика, също предлагам. Много благодаря. Благодаря за всички, а, че споделихте вашето мнение. Тереса има думата сега. Много благодаря. Темата тук ме интересува изключително много, защото аз мисля, че съм единствената каталунка, която, на която родния език е каталунски тук. И освен това не съм националист и съм против тези практики, които в продължение на толкова години се прилагат от страна на женералитата срещу гражданите. В Каталуния езикът се използва като а, инструмент за национално изграждане и това нарушава правата на гражданите и на потребителите. Аз съм от семейство а, на търговци и те страдат от тези езикови, ези, езикови изисквания. Действително съществува член 51, но има и други а, сфери, които са свързани, например, с защита на потребителите. Затова това, което аз искам, е този въпрос да се а, отнесе до други комисии, Дюри Имко, и това да остане, тази петиция да остане отворена, докато го, е, разрешим проблема, защото това си е един сериозен проблем и ние в парламента имаме необходимите инструменти, за да намерим решение. Благодаря ви. Много благодаря. Соледат. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да кажа, че съм много натъжена от това, че този дебат е внесен тук в Комисията по петициите. И второ, образованието. Внесено от Народната партия след това. Решение на Конституционния съд, което е много скорошно, те внасят. Каталунското общество – Няма нужда да напомняме, че в момента ситуацията в Каталуния е много трудно, че обществото е силно разделено и това е най-лошия момент да се внася този дебат, защото този дебат има нужда от цялостно решение а не от слагане на сол в а, раната. Испания е много разнообразна и много богата. И това го казва една, една андалуска. За това политиците са задължени да запазят това богатство, а не да се изправиме части на обществото едни между друго. За това трябва да намерим съвместимост на тези, тази, това културно богатство. В момента мисля, че особено в Каталуния ситуацията не е толкова приятна. Тук темата са надписите в търговските обекти. След като а, имаше шалпа от 50 членове на Народната партия и през а, а, декември 2017 решението излезе. Това са съофициални езици които освен това не могат да се налагат нито едната, нито другата, особено в частния сектор. Не може да се налага един от двата езика. И освен това в закона ясно се казва кои са сферите, в които трябва да защитим потребителите. Мисля, че законът е много ясен и трябва да намерим начин по възможно най-добрия, най-добрия за гражданите начин да тълкуваме тези закони. Това е компетентност на генералитата – но не трябва да има задължително налагане нито на единия, друг, на единия език, нито на другия. Нито на обществено място, нито в личната сфера. Приключвам, знам, че ще оставите тази петиция отворена. Въпреки, че комисията беше ясна и категорична, че няма компетентност в тази сфера, защото това е национална компетентност. Искам да призова за отговорност и за конкурентност. Преди няколко месеца тук в тази комисия проведохме един дебат за петициите, които идват от Каталуния и решихме този конфликт да не излиза на международно ниво. И мисля, че тази днешна петиция е неадекватна. Искате да остане отворена? Направете го. Но аз искам да бъдете отговорни и последователи. В момента, в който се намества Каталуния и се поста... противопоставя с Испания, това не води до разрешаване на проблемите. В Испания ние трябва да се седнем, е, седнем заедно и затова тук моля и представителите на Народната партия да се разберем и да разрешим проблема в Испания. Нека да добав... не добавяме още сол в раната. Много ви благодаря. Thank you very much, Soledad, and thank you. Много благодаря, Соледат. Много благодаря за това, че подчертахте съвместното съществуването на двата езика и за това, че трябва да действаме като а, а, с, а, да бъдем обединени. Е, Благодаря, госпожо председател. Не видях как точно какво иска комисията. Вие казахте, че това не е правомощие, тяхно правомощие. Е, тоест, може много пъти да повикаме комисията, ма те винаги ще кажат същото. За това благодаря позицията на Соледат Руис, е, защото Соледат подчерта нещо важно. Въпреки, че нашите идеологически позиции са различни, това не трябва да бъде идеологически проблем, както искат тези групи, а това да, бъде езиков проблем, е, свързан с съжителството и гражданството. Освен това, всички, които не са били в Барселона или в нашите градове, да дойдат и ще видят, че няма никакъв проблем. Въпросът ми е, някой бил ли е санкциона, санкциониран за това, че използва испански? Не. Да говорим за агресивна политика, за из, и, и, и, а, изгонване на испанците и на испански язик, а, моля ви се. Всички имат задължение да знаят и двата езика. да говорим за стрикна политика. Мисля, че това е силно преувеличено, моля. Това е един вид научна фантастика в политиката. Моят въпрос е следния не съществува езиков проблем, защото закона го казва и няколко пъти а, беше повторено от съда, че трябва да защитим каталунския, но не само каталунския. Мисля, че се направиха много крачки напред в това отношение – но е, да се каже, че чужденците, които са в Барселона или в Каталония, трябва да получават информация на разбираем език и това да е испанския. Извинявайте, ма това изобщо като понятие е почти фантастично. Какво значи разбираем език? Какви са тези неща? Тоест, струва ми се изцяло неадекватно това, а, с а, цялата ми любов и уважение, но изобщо това няма никакъв смисъл. Закони, а, които са протекционистки, това, което казва съда за ситуацията в Каталуния, където гражданите да бъдат двоязични. Това е желанието и да няма никакъв проблем при а, употребата на езиците. Не съществува нито агресивна политика, нито дискриминация, нито едно от тези неща. А ако желаете да проверите, можете да го направите. Според мен тази петиция трябва да бъде затворена, защото няма бъдеще. Не можем да проследим ситуацията. Можем векове да си говорим за това, обаче няма никакъв смисъл. Много ви благодаря. Thank you very much. And I see that colleagues are now asking for the... Сега, вие искате, виждам, че искате а, думата за втори път, но а, трябва да продължим с следващата петиция. А, вие обаче поискахте думата и ви я давам. Аз съм двоязична, говоря и двата езика, и испански, и, и каталунски. И ще ви кажа какво мисля. Е, моите думи идват от сърцето. Много е важно в тези автономни области и в а, а, Каталуния, в Галиция, в страната на баските, в Валенсия да съществуват два официални езика и тези два официални езика да бъдат защитени от правителството. В случая на Каталуния езика е каталунски, в случая на островите това е специалния каталунски, който се говори там. Важно е децата в училище да учат тези езици. Съвместното хармонично съществуване между тези два езика ще доведе до това, което го, го наричаме интегриращ билингвизъм. Ние сме а, туристическа автономна област, т.е. има много туристи. И мисля, че никога не е имало проблеми а, да с, съществуваме успешно и да използваме и двата езика. тук малко не съм съгласна с моя а, приятел Джузеп. А, относно надписите. Правителствата, които се стремят към независимост, използват езика като инструмент, за да изградят идентичност. Тоест, когато ти насочиш езика към една посока, аз обожавам мой език, обожавам каталунски, но когато каталунски се използва като оръжие, за да разделя, мисля, че не е хубаво. Това с надписите, тук вече прекъсваме билингвизма. когато в едно училище всичко е на каталунски и няма испански, също няма двоязичие. Няма равновесие. Защо? За това искам да кажа, че действително това е правомощие на правителството, на дженералитата в този случай. Но е, е, разделението в Каталуния е всякакво. То е социално, то е економическо, то е идеологическо, то е политическо и езиково. Това е вярно. Но въпреки това не знам как да ви предам този дух, това, което казват Беатрис, Майте. Трябва да има равновесие, равновесие между двата езика. И двата езика са официални. Не може един да се налага на другия. Надписите, например, са налагане. Имаше 24 собственици на малък и среден бизнес, които се оплакаха. Правителството е за всички, не само за някой. Затова призоваваме към здрав разум, към хармония. Разбирам, че комисията не е тяхно първомощие, но Джузеп спомни си други случаи, в които комисията каза, че това не е първомощие. но въпреки това е, ние правим всичко възможно е, да приемем тези петиции. Да, действително, когато е, можем да изслушаме комисията, но, въпреки това, ние можем да направим каквото ние желаем. Идват тук вносителите на петиции, за да защитят прав... човешките права. Затова призовавам, обичайки моята земя и моя език, призовавам за здрав разум. Много ви благодаря. Мисля, че мога да дам думата отново е, на вносителя за кратко изказване. Вие чухте реакциите. Има ли нещо, което желаете да добавите? Да, искам да коментирам следното. Първо, а, е, а, е, не харесвам желанието на социалистката депутатка, която моли за мълчание. Мисля, че това не трябва да е позицията на Европейския парламент. И депутатът Рикабраст, това, който каза, че това не е идеологически проблем, не е така. Всъщност това е идеологически проблем, защото това е изграждането на един национален проект. И ние използваме езика, защото чрез езика се изгражда националната идентичност и не може в Брюксел, където съществуват няколко езика като са официални, с голямо мнозинство на френско говорящи, не може всичко на, примерно да, е на фламандски, за да защитим фламандски език. А това се случва в Каталуния. Използват се някои принципи от каталунското правителство и а, принципи, които са доста перверсно използвани, а, за да създадат а, социално инженерство, а, дискриминират хората, нарушават правата на хората, а, които говорят испански в Каталуния. А, социалистката евродепутатка си тръгна, но ние не можем да мълчим. Затова моля комисията да използва възможността да разгледа тази петиция и просто да вземе мерки по ситуацията в Каталуния. Много благодаря за приноса ви, за вашите изказвания. Чух само един човек, който каза, че трябва да затворим тази петиция. Трябва да разбера дали такава ситуацията, дали всъщност искате да затворим петицията. Не. Не, не, не. И да, от някой. Петицията остава отворена и ще видим какво ще стане. Ако има още аргументи, е, трудно ми е да предположа какви ще бъдат тези аргументи, но няма да затварям петицията, ако има колеги против това. Така че остава отворена. Много ви благодаря. Преминаваме към следващата петиция която аз за малко започнах преди малко, 858 за а, относно отражението на преобладаващото обучение на каталунски в училище върху семействата, които се местят в района. а на Осада, за втори път давам ви думата. Добър ден! А, аз ще се изкажа с помощта на PowerPoint. Аз съм Ана Лосада. Аз съм председател на Асоциацията за двоязично обучение и също съм майка на деца. Аз съм каталунка, която говори испански и представлявам една асоциация, която защитава правата на много родители, които са притеснени за последствията от образованието, което получават нашите деца, тъй като не получават обучение на испански. 50% от каталунците говорим испански. Нашият език е съофициален в автономната област и а, е общ за останалата част от Испания. Административна образ, организацията на образованието не спазва правата на децата, които говорят испански. Образователният модел в Каталуния защитава каталунски като основен език на преподаване. Нашите деца не могат да се научат да четат и да пишат народния си език. В 5, на 5 годишна възраст, когато започнат об, обучението, те не учават нов език, защото не могат да използват езика, който се говори в къщи. Повечето родители трябва да подпишат една, е, едно съгласие, че децата могат да учат на този език. Тоест, каталунския е единствения език за обучение в училище. Виждате този слайд. В повечето а, а, училища има нула часа на испански в началното училище, е, в, извинявайте, в детската градина, в началното училище само 2 часа са на испански, а в а, гимназията само 3 часа седмично има на английски. А, извинявайте, на испански. Тоест, испанския не се използва за да се преподава, преподава математика, а, науки а, или други. Например, песните, които учат за а, коледа или театралните постановки, които правят децата, те не правят нищо от тези неща на испански. Този образователен модел е много висока цена, която плащат хората, които говорят испански. Децата, които говорят испански, са а, поставени в неблагоприятна ситуация спрямо децата, които говорят каталунски. Виждате черната точка. Това са децата, които не говорят езика, който се преподава в училище. Какви са техните резултати и какви са резултатите им на изпитите? Децата, които говорят испански, а, имат повече проблеми, а, не са толкова добре интегрирани, както в други автономни области. Има две групи, които са изключително засегнати. Децата са специални нужди, които говорят испански, например, които не могат да чуват или а, не могат да виждат или имат някакво друго увреждане. Тези деца, освен че имат увреждане, което им пречи да учат свободно, имат една допълнителна бариера. Дори 1% от предметите не се преподават на испански. Те трябва да учат само на каталунски и дори часовете, които са допълнителни за тях, също са на каталунски. Хиляди хора се предвиждат и а, се, в, в Испания, много от тях идват в Каталуния. И когато опитват да запишат децата си в училище, оказва се, че всички учебни предмети са на а, каталунски. Ако се зададе въпрос какво става всъщност, как децата ще продължат, ние трябва да им кажем истината. Децата трябва да отидат в допълнителни курсове, да учат каталунски и след това часовете по история, по науки, по а, математика са на каталунски и те не могат дори да отговорят на испански. Много хора а, се преместват за да работят на друго място когато децата дойдат в Каталуния, техните оценки от предишното училище се намаляват. всеки има право на образование. В Каталуния не се спазва правото на образование на децата, които говорят испански. Това е против разпоредбите на Европейския съюз. Според договора за функциониране на Европейския съюз могат да се вземат мерки за да се подкрепи сферата на образованието. Дами и господа евродепутати, това, което внесохме в тази комисия е реалност. Политиката в Каталуния по отношение на образованието е дискриминативна. Спира развитието на децата и не позволява тяхната интеграция. И за това призоваваме първо Европейската комисия да разгледа злоупотребата срещу правата на децата, които а, са извън а, системата. Второ, Европейския парламент да изпрати писмо до каталунския парламент, регионалното правителство и правителството на Испания, за да изразят своето притеснение с тази дискриминираща ситуация. И трето, тази петиция да остане отворена, за да се събере повече информация и повече познание за това каква е ситуацията и за да могат да се вземат съответните действия. За да се предприемат съответните действия. Много ви благодаря. А сега господин Марки от името на комисията. Тази петиция засяга обучението на каталански. и ситуацията на хора, които отиват в Каталония. Става дума за образователната политика. Държавите членки отговарят за съдържанието на учебните програми по принцип Европейския съюз трябва да е, уважава разнообразието, културното разнообразие в държавите членки, както и структурата на образователните програми. Всички неща, свързани с образованието, попадат под ексклюзивната, изключителната компетентност на държавата членка. Това е област, където комисията не може да се намесва. Хартата на за основните права постановява, че образованието е компетентност на държавите членки и че държавите членки са обвързани от европейското законодателство само за областите, за които то въжи. Благодаря, Беатрис има думата. Много благодаря, Сесилия. На мен ми се струва съвсем нормално, че не можете да разберете, че това се случва. Че хората, които говорят испански, са дискриминирани в Каталуния. Това не е ново. И не може, но не можем да го отречем. Каквото и да кажем тук в парламента, това си е факт. Децата са дискриминирани, родителите също. И а, мисля, че се нарушават и а, някои европейски разпоредби, не само хартата за основните права, но действително това е дискриминация и не съм съгласна, че говорим само за образователна политика. Тук говоря за дискриминация на лица, под 18 години. Мисля, че каталунците а, и всички останали, които са обект на дискриминация, това означава, че а, държавата не ги защитава. Обаче те не се предават и идват тук в а, Европейския парламент, а, в а, институциите, за да си защитават правата. Къде друга да ще отидат, ако не дойдат тук? Трябва да отидат в Страсбург, в Хага. Но тук защо сме отворили този прозорец за европейските граждани, които смятат, че техните права са нарушени. Мисля, че сме на правилното място и тук е мястото, където трябва да разгледаме тези въпроси и за това искам да подкрепя това, което се каза от вносителката на петицията. Действително трябва да изпратим едно писмо до генералитата и до правителството в Каталуния за защита на децата. Е, моля също комисията отново да разгледа а, този въпрос и това, което предложиха вносите, предните вносители, действително да направим едно посещение и да видим дали това съществува или не, дали не е научна фантастика или действително е реалност. Освен това, джури и култ, комисията джури и култ също да разгледат тази петиция. И разбира се, настоявам петицията да остане отворена. Well, We can come back to that. You... Добре. Е, Юри всъщност няма какво да допринесе, но може да се отнесем към други комисии. Нека дам думата на Майя Малте. Много благодаря, госпожо председател. А от самото начало искам да оточня нещо. Мисля, че трябва да подкрепим вносителката на петицията – аз съм филолог по образование, по баски язик и по испански. Затова познавам добре въпроса за езиците в нашата страна. Освен това съм работила в образователната администрация в автономната област, откъдето идвам. Има много начини да запазим различните езици, които съществуват в Испания когато родителите желаят. И класовете в училище са възможно, възможни, трябва да улесним децата и родителите. Ако освен това съществуват деца с специални нужди, мисля, че задължително те трябва да имат право да могат да пишат народния си език. Това е основно право. Когато администрацията взема власт, властта и спират това. Аз не съм съгласна. Има перверсни начини за използване на образованието. Децето, детето е по-малко важно от политиката. Жертват се нуждите на децата и желанията на техните семейства. И се налага един единствен образователен модел. Аз самата там, където израснаха моите а, дъщери, също имах този образователен проблем. А, моите, моите дъщери не получиха необходимото образование. Много по-късно те имаха след това проблеми, защото нямаха уроци на испански. Езикът е нещо, което се научава в класната е, стая до голяма степен, особено на по-високите регистри. Невероятно е, че съществуват деца, които нямат достъп до родния си език. Не само Европейския парламент, не само Европейската комисия трябва да се заемат с този въпрос. Има един конкретен случай, в който говорим за деца. Децата са по-важни от образователната политика на правителството. Много ви благодаря. Много благодаря, Роса. Много благодаря. Искам да се върна към това, което казахме преди малко. Когато едно правителство в един регион, който е двоязичен, е, е, реши да наложи е, един език, се случва това. Защото налагането на един език означава, че другия език страда означава, че се нарушава основно право. Аз съм била в правителството на Балярските острови в продължение на 10 години. И всички а, политически партии имат своята програма. В тези региони идеално би било да бъдем гъвкави т.е. да се преподават и двата езика по гъвкав начин. А ако има дете с специални нужди, аз, например, имам дете с специални нужди, тогава системата трябва да се адаптира. А ако едно дете, например, е хиперактивно, друго е сляпо или така нататък, тогава системата трябва да се адаптира, защото е, езика трябва да е достъпен, да е лесен за тях мисля, че това е постижението на съвременното образование. Не детето да се адаптира, а образователната система да се адаптира към детето. трябва да сме отворени към всички езици, да сме гъвкави и двата езика да се учат. Защото, и, както и ти каза, майте, ние там, откъдето идваме, ние обожаваме нашите езици. Аз обожавам каталунски. Но трябва това, тази система да бъде гъвкава не трябва да има пречки и задължително налагане. Когато има задължително налагане, тогава се случват тези ситуации като сегашната. Мисля, че вашата петиция има много смисъл, защото някои партии а, са а, а, завладени от идеята за езика и използват това като инструмента. Това всъщност не е агресивен а, а, инструмент. Аз не съм съгласна с това. Джузеф ще каже, че правителството е, се справи перфектно. Аз бих казала, че не. Извинявай, Джузеп, но това е, аз мисля, че е, най-важно е да защитим здравия разум в Балярски, на Балярските острови. Правителството е от седем партии, е, които са а, в левия спектър. Те искат да задължат лекарите задължително да знаят каталунски. Какво значи? Един добър лекар трябва да знае каталунски задължително. Например, за да свириш а, Шопен в, а, в... Извинявайте, за да свириш в симфонията, трябва да знаеш каталунски. Тоест Шопен, например, не може да отиде да свири там това, което, което искат вносителите на петицията и това, което аз, към, към което аз призовавам е здрав разум. Не трябва да налагаме езика. Езика се завладява с сърцето. Всичките езици трябва да се а, учат. Да бъдем гъвкави, А сега това, което виждам, са много емоции, а няма здрав разум. Не трябва да разделяме обществото. Когато езика се използва кът, за да разделя, това не е правилно, защото управляващите не могат да разделят, а не могат да противопоставят единия срещу другия език. Защото ако направим това, вместо да защитим и двата езика, в бъдеще ще съжаляваме. Много благодаря. Госп, а, господин Лопес Агилар. Госпожа Гик, Дикстрам, вие знаете, че не съм пълноправен член, но се опитвам да присъствам, когато има теми, които а, идват от там, откъдето сме избрани ние. И такъв е този случай. относно това, което представиха вносителите на петицията. Аз се занимавам с основните права и свободите. Е, полагаме много усилия заедно с вас, както и с други членове на Комисията по петициите – и тук става въпрос за основни права на деца и техния достъп до образование. Освен това, аз съм страшен, страстен защитник на а, конституционните права. В много случаи напоследък ми се налага да защитавам Испанската конституция, която не е достатъчно спазвана или уважавана. Испания е конституционна държава. В а, един от членовете на Испанската конституция, член 3, там се споменава, че испански е официален език на държавата и другите езици, които съществуват в държавата, които също са включени в преамбилните точки на Конституцията имат официален характер в автономните области, стига това да е в техния статут. Тоест, езиковото богатство на Испания е защитено. Автономните области, които имат съофициален език, са разработили езикова политика в своя статут – в случая на автономна област Каталуния, тази езикова политика е отразена в юриспруденцията още през 80-те години. Без съмнение обаче се появяват проблеми, които засягат хора, които са уязвими. Например, децата, младежите и образованието им. Мисля, че това си заслужава вашето внимание. Чухме комисията, която а, действително подчерта, че това е правомощие на държавата членка. Но тук дойдоха вносители на петицията, които са добре аргументирани, които искат да използват комисията по петициите и ми се струва адекватно да оставим тази петиция отворена. Тереса има думата. Много благодаря, Хуан Фернандо. Малко се натъжих от изказването на твоята колежка от социалистите преди малко. Мисля, че всички, които присъстваме тук, реално сме жертви на това, което се случва в Каталуния. Аз съм каталунка. Моят роден език е каталунски. Моите деца и моите внуци говорят каталунски в училище, учат каталунски. Искам да учат каталунски. Тоест, аз подкрепям двоязичната система в Каталуния. Но в последните години има злоупотреби. Те са толкова сериозни, че вече не става въпрос за това, че националистите защитават езика, а става въпрос, че се защитава нещо друго. Тоест, използва се езика като инструмент, който, както те казват, е, се използва за национално строителство. Аз съм писателка, пиша на каталунски и вече се чувствам едва ли не отхвърлена, защото съм задължена да правя някои неща на каталанс, каталунски. Това засяга децата. Това, тази испанофобия, отхвърлянето на, на кастилския, на испанския, това е идеологически проблем, сериозен проблем – това ни е разделя и трябва да намерим начин да преодолеем тази ситуация и това разделение, както казаха колегите, чрез уважение, толерантност, спазване на закона. Ние не сме страна, която е толкова е, е, е уникална, но не е толкова различна от е, други страни в Европа. Не може в една страна официалния език да не може да се учи. Мисля, че трябва да поправим това. Много ви благодаря. Thank you very much, Mr. Terikabras. Thank you, Chair. Uh... Благодаря. Господин Терибас, ами вече не знам какво да кажа, че не може да се учи каталунски и испански едновременно в Каталуния, ама цялото ми е уважение, моля ви. А, обаче съм в, в шок за какво говорите изобщо. Не съм а, догматично настроена. Е, мога да говоря и каталунски, и испански, няма значение. Мога да, е, да, да проявя критика и към себе си. Не само вие да ме критикувате. Но искам да кажа нещо, което е реалност. Цифрите. Вижте цифрите. Цифрите са 57 и 58. Не е случайно една след друга. Тоест има някаква координация при внасянето на петициите. Тоест, е, мисля, че се скълъпва един изкуствен проблем. Тези статистики, които вие представихте, според мен, е, не са реални и не съвпадат с това, което аз знам като статистика. Проблемът е педагогически. Или, или не е педагогически, защото ако е педагогически и ако е това, което е интересно за училището, оказва се, че в Каталуния имаме 300 езици. 300. Това означава ли, да, че трябва да дадем възможност на абсолютно всички деца да говорят абсолютно всички тези езици? и те да са в, в класната стая. Познавам много добре проблема. Какво трябва да направим? Да, мисля, че трябва да улесним ситуацията, децата да имат а, достъп до съответно каталунски или испански. Ако идват деца, например, от Зимбаве или някъде другаде, всяко дете може да си говори своя роден език, няма никакъв проблем. Ама аз това, до това ти говоря, ти не ме ли слушаш? Каталунски и испански, основни езици. Родителите. Родителите не трябва да правят еди какво си. Родителите правят това всъщност. Вие можете да представите тази петицията, но това са някои родители, които не са мнозинство. Изобщо не са мнозинство. Искам да ви напомня, че интеграцията, в училище се насърчава именно от родители, които говорят каталунски в едно село в Испания, където има много, които говорят и испански, и каталунски, тогава каталунците защитиха правата на децата, искаха всички деца да говорят и двата езика. Тоест, това е социален проект, който е интересен. Жалко, че си тръгна нашата колежка, защото защото а, преобладаващото обучение на каталунски язик беше гласувано от ББ. също, един ден какво ще стане в, с а, надписите Например, в Палма де Майорка всички говорят немски, защото има много немци. Какво стане там с надписите? Двоязичната практика беше а, приветствана от Европейския съюз и от всички други асоциации. Действително има неуспех в училище, но според Пиза, чува ли, чули ли го това за Германия? Пита колешката? Докладите на ПИЗА показват, че децата научават испански по-добре от средно, средното ниво в останалата част от Испания. Затова аз призовавам да се, за, за, да се затвори тази петиция. Но всъщност нямат доказателство, че има дискриминация. Защото ако започнем да говорим за дискриминация, за какво, за какво служим ние тогава, за какво служи комисията? Затова предлагам да затворим, защото, повтарям, и ние ще почнем да повтаряме едно и също, без реално да съществува проблем в каталунското училище. Благодаря. Много е трудно, когато тази комисия превърне в испанска комисия и много страстите се разгорят. Още един оратор иска думата. Това е Соледат. Muy rápida. Yo creo que se ha dicho todo y se conoce la, las razones de todo el mundo. Simplemente reiterar... Да, всички познават причините, много често сме се спирали на тях. Искам сега да взема отношение към последното изказване. През 2018 година беше постановено решение във връзка с а, а, официалните езици и тук се вижда, че и каталунския и испанския са официални езици. Разполагам с данни, които показват, че испанският език трябва да бъде признат и той се говори от испанските деца в училище. Това наистина трябва да е така. Надявам се, че има такава възможност, тъй като имаме езиково многообразие в Испания. Става дума за официалност и на двата езика, т.е. и двата езика да бъдат официални и да няма дискриминация между тези езици не може да се приеме да се учи само испански, трябва да се учи и каталунски, това е ясно. Разбира се, децата в Каталуния имат право да получават обучение по каталунски язик. Разбира се, тук е сезиран и Конституционния съд, а що се отнася до позицията на НП, мисля, че тя не е съвсем ясна по отношение на това решение. Във всички случаи трябва да се спре дискриминацията, но не трябва да има идеологически дебат. В предизборната кампания всъщност това беше единственото, което наблюдавахме и аз казах още в самото начало, че това е един много конфликтен въпрос. ние във всички случаи трябва да сме сигурни тук, е, тъй като ситуацията е трудна и не трябва да я използваме само за печелене на гласове. Каква е разликата? Аз не зная с банка, но предполагам, че разликата е като между Швеция и Норвегия, шведски и норвежки. Ние се разбираме. Защо тогава трябва да има такава голяма борба, след като се разбирате. Да, може би Наистина не е голяма разликата между каталонски и испански. Явно става дума за а, национализъм. Госпожа Лосада. Сега накратко искам да взема отношение по различните изказвания. Към депутатите от групата на социалистите искам да ви коригирам. Вие всъщност ми приписвате нещо, което аз не съм казала. Ние не желаем обучение само на испански, ние искаме билингвално обучение. И естествено искаме да се съблюдават правата на лицата, които говорят каталански язик. Нашето съвместно съжителство е възможно само на тази основа. Не мога да си представя училище, в което се преподава само език един език, е, какъв ще бъде сигнала, какво ще бъде посланието, което ще изпратим към нашите деца. Както казах, моите деца са в такова училище и е, мнението на много родители е същото като моето. Те желаят съжителство и по-късно, когато пораснат децата им. Изследването ПИЗА там а, тестовете се провеждат на каталански язик и те са много, много, много по-лесни и това просто е смешно. Тук каталонците или по-скоро в Каталония упражнителните материали са на испански язик и не са много добре съставени. Аз в случая не искам като гражданка да заемам ничия страна. Аз искам моята дъщеря да посещава добро училище и въобще живота и в училище да премине добре. Когато дъщеря ми беше на 4 години и я взех от училище, тя ми каза, защо мога да говоря с моята приятелка само един език, а не моя майчин език. Трябва да се говори и испански, и каталански език в училище. Това е нашето искане. Много ви моля, подкрепете ни. It... Благодаря. А сега ще се опитам да обобщя тази сложна дискусия. Но мисля, че ще имаме добър подход. Нека отново анализираме ситуацията. Петицията ще остане отворена. Трябва да се прецени има ли възможност за равнопоставеност между две, двата езика. От април 2015 година Върховният съд каза, че каталанските училища трябва да предоставят 25% от уроците от часовете на испански. За момента няма такива уроци на испански за малките деца. Това е нещо, което трябва да подчертаем, защото съдебно решение си е съдебно решение. Може да сме иначе колкото си искаме емоционални, но трябва да се спазват съдебните решения. И така предложението ми е да видим, да кажем, че Европа се застъпва за пълна мобилност за всеки го и семейства могат да се придвижват към Каталония. И когато се върнат в друга част от Испания, децата трябва да могат да говорят испански. А ограничаване на мобилността означава нарушаване на ценностите на Съюза. И така, ще изпратим писмо до регионалните власти за информация ще направим препратка в това писмо към съдебното решение. Мисля, че това е, което може да направим. Всички са съгласни. Соледат. Според мен, е хубаво да има посещение в Каталония и да видим ситуацията на място. На място как, как, какъв е езика на децата в училище там. Добре, ще обсъдим това с координаторите, евентуално посещение за следващата година. Това е възможно. Ако координаторите вземат решение, това ще е възможно. Но за момента петицията ще е отворена, ще направим препратка към съдебното решение ще изпратим писмо на регионалните власти. Ще продължим днес в 2.30.